Good morning, everyone. You'll have me chairing the committee today. Добър ден! Днес ще председателствам заседанието. Получили сте дневния ред на време и ако няма възражения, дневния ред ще се счита за прият. Има превод на всички езици с изключение на хрватски и ирландски. По отношение на актовете за делегация и изпълнение, започвам с актовете за делегация. На 22 юни 2018 година комисията прие работен документ за методологията за идентифициране на трети страни с висок риск по директива 2015 черта 2849, четвърста директива срещу прането на пари. Преди това парламентът беше внесъл на два пъти възражение на 19 януари и 17 януари 2017 година към акта за делегация по директивата по член 9 или не 2. По тази методология комисията приема актовете за делегация в съответствие с пленарните заседания на работната група за финансови мерки тъй като пленарното заседание е насрочено за 27-29 юни 2018 година. Актовете за делегация биха могли да прияти преди лятната вакансия за актове за делегация 15 юли 20 август. През 2017 година председателите на комисиите КОН и ЛИБЕ изпратиха писмо на комисаря Юрова, в което искат комисията да не представя на парламента евентуални нови актове за делегация по трети страни с стратегически проблеми в е, е, своята, е, в своите режими за борба срещу прането на пари и борбата срещу финансирането на тероризма по четвъртата директива преди лятната вакансия. Ако имате коментари за методологията, уведомете секретарията от 29 юни 2018 година. Актове за изпълнение. 27 юни 2018 година парламента получи проект за изпълнително решение на комисията във връзка с приемането на работната програма за 2018 година и финансирането на дейностите на Съюза и неотложна помощ в рамките на Фонда за вътрешна сигурност, инструмент за финансова подкрепа за полицейско сътрудничество, предотвратяване и борба срещу престъпността и управление на управлението. Основният акт е регламент 514 черта 2014, в която се съдържат провизии за обещане, миграция и интеграция и инструмента за финансова подпомагане на полицейското сътрудничество. Приемането на акта за изпълнение ще бъде уведомен на всички членове на Либе чрез бюлетин от 29 юни 2018 година. Срок за внасяне на изменение е 10 юни. Ако искате да внесете възражение, информирайте е, секретарията до 10 юли 12 часа на обяд. Сега предстои гласуване. Моля, подгответе картите си за гласуване. Гласуваме проект на становище на внос на предмети с културна стойност – Докладчик е Костас Хрисогонос. Докладчикът желая ли да вземе думата? Не, благодаря, госпожо председател. Благодаря, Костас. Преминаваме към гласуването. Започваме с изменение 83. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 84-то изменение. Моля, гласувайте. Повтаряме гласуването по изменение 84. Още няколко депутати предстои да гласуват. На край на гласуването отхвърля се. Преминаваме към компромис 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 89. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. Изменение 90. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 91 изменение. Гласувайте. Край. Приема се. 13. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. 92 изменение е оттегляне. Компромис 16 гласуваме сега. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 18. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. It's carried. Приема се. Компромис 19. Моля гласувайте. Vote is... Край на гласуването. Приема се. Компромис 20. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 105-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 21. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И затова гласуваме изменение 17. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. 106 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 107 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 22. 108 изменение отпада. Сега гласуваме компромис 22. Начало, край на гласуването. Приема се. Изменение 121. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 120. Гласувайте. That's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 123-то изменение. Моля, гласувайте. And it's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 122 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 компромис. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 128 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 129-то измерение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И 21 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 132. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 133. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 134. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 25. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 137 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 138 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис 26. Начало. Край на гласуването. Гласуваме отново компромис 26. Извинявайте. Гласуваме пак компромис 26. Край на гласуването. Приема се. Сега можем ли да преминем към компромис 27, пита председателката. Добре, гласуваме 27-ми компромис. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 28. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 29. Край на гласуването. Приема си. Компромис 30. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 158 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 159-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 160-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 161. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 162. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 163-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 164. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 168. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 169. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 176. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 177. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 178 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 193. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 194. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 195 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 196. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 36. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 204. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 206. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 28. Гласувайте. And it's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 207 изменение. Моля, гласувайте. And it's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 208 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 209 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 210 измерение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 212 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 213. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 214. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 215. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 216. Моля, гласувайте. Let's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 217. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 218. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 219. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Суб... Изменение 29 от съображенията. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 44. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 45. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 48 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 6А. Съображение 8, първа част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6 Б. Съображение 8, втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 65. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 72. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 78. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 79. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 220. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Стигаме до окончателното гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 33 гласа за, 3 против. Поздравления господин Хрисогонос. So we'll have a two minutes break waiting for first vice president Timmermans. Две минути пауза, докато дойде господин господин Тимерманс, първи заместник председател на Европейската комисия. Okay, so we move to the, to the next. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Предстои разговор с първия заместник председател на Европейската комисия Франц Тимерманс. Добре дошли, господин Тимерманс. Днес ще говорим по-конкретно за две теми. От една страна ситуацията, свързана с върховенството на закона в Полша. И последното предложение на комисията във връзка с защита на бюджета на Европейския съюз при широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки. Що се касае до ситуацията в Полша, господин заместник председател, вие наскоро проведохте среща с, с министър-председателя на Полша, господин Моревецки. Срещата се състоя на 18 юни. Провед... Провел се е диалог между Европейската комисия и полските власти във връзка с текущите реформи на в системата за правораздаване. Отделно от това, господин Зименски, представител на полските а, власти, участва в изслушване в а, съвета по общи въпроси, а, където темата беше а, разпоредбите на член 7 в договора на Европейския съюз. Господин Тимерманс, бихме искали да чуем каква е вашата оценка по отношение на последните развития а, във връзка с а, развитието на реформата на правосъдната система в Полша. Какви са следващите стъпки, които комисията възнамерява да предприеме по отношение на принципите на правовата държава в Полша? Що се касае до втората тема, поканили сме членове на комисията на парламента. Комисията по бюджет и Комисията бюджетен контрол. Надяваме се да започнем работа по предложения регламент много скоро. Бих искал да дам думата сега на господин заместник председателя да представи предложението на комисията. 10 минути, господин Тимерманс. Благодаря, благодаря за това, че ме поканихте да бъда тук с вас днес. Бих искал да ви информирам какво е, какви са последните развития по отношение на а, върховенството на закона в Польша и какво се случва от 13 юни насам. Процесът започна преди повече от две години, през януари 2016 година, когато комисията взе решение да встъпи в диалог с Полша в рамките на диалога за върховенство на закона. В резултат комисията направи три препоръки. Преди да вземе решение през декември миналата година да одобри предложение в рамките на разпоредбата на член 7 от договор за Европейския съюз. Диалогът между полските власти и комисията продължава от тогава насам. На 18 юни се проведе конструктивна дискусия с министър-председателя господин Моравецки във Варшава. Там говорихме за въпроси свързани с принципите на правовата държава. Изключително е важно да провеждаме този подробен конструктивен диалог и благодарим на полските власти за това. Към днешна дата обаче диалогът все още не е успял да се справи с седемте ключови притеснения от страна на комисията. Ще ви информирам за това какви са последните развития по, всяко, по всяко едно от тях, без да навлизам в подробности. Що се касае до Върховния съд, това всъщност в момента е най-неболелият въпрос. В резултат на намаляването на. А, пенсионната възраст и нови режим за удължаване на мандатите, настоящите 27 съдии във Върховния съд, включително и първия председател, са застрашени от това да бъдат принудени да се пенсионират от 1 юли нататък. Към днешна дата не можем да кажем, че полските власти са предприели каквито и да било стъпки, така че да се гарантира, че настоящите действащи съдии, включително и първия председател, ще продължат мандата си във вида, в който той първоначално е заложен в законодателството. Що се касае до а, новият изборен режим за съдии, които да участват в Висшия съдебен съвет, трябва да кажем, че този режим не отговаря на европейските стандарти, а именно съдиите да бъдат избирани от други съдии. Това са разпоредби залегнали в препоръките на на съвета на министрите към съдиите. Това, е, това са заключения, към които, под които и Польша се е подписвала този процес може да подкопае устоите на независимостта на съдебната система. Измененията от април и май не промениха по никакъв начин ситуацията. Същото въжи и за преждевременното прекратяване на а, мандата на съдиите в Националния съвет, във вида в който а, този мандат е залегнал в Полската конституция. Що се касае до съдиите в а, обикновените съдилища, новия режим за а, удължаване на техните мандати и за пенсионната възраст, също не са режими, които са претърпяли никакви промени. От април възможността да се удължават тези мандати е отнета на министра на правосъдието и е прехвърлен към съвета. Само, че все още не може да се гарантира, че ще се направи съдебен преглед на този процес. А и както вече споменах, съдебния съвет вече не е гарант за независимостта на съдебната система, защото е така до голяма степен политически, така, политически ангажиран. От септември месец нататък съдите ще бъдат принуждавани да се пенсионират. Обратно на това, което комисията препоръча в своите препоръки, ситуацията с съдиите в Полша все още не е претърпяла никакви положителни промени. Що се касае до новия дисциплинарен режим, измененията от април и май по никакъв начин не са решили въпроса с разширяването на правомощията на президента и на министра на правосъдието а, върху работата на съдебната система. Това е подчертано още веднъж в а, една от работните групи на съвета, доклад, който е публикуван миналия петък. Що се касае до новата процедура за обжалване, законодателните изменения не, не отменят, нито значително променят тази процедура по начин по който да, се, да може тя да гарантира, че ще се справим с опазването на правната сигурност. Критериите остават прекалено всеобхватни, прекалено широки. Зная, че насърчаването на социална справедливост е една от целите на договорите на Европейския съюз. Но тази концепция не може да се използва като правно основание за отменяне на съдебни решения от последните 20 години. Що се касае до председателите на съдилищата, ситуацията също не се е променила към момента. Тук говоря за ситуацията на повече от 70 председатели на съдилища, които произволно са освободени от министра на правосъдието в рамките на 6-месечния преходен режим, без да се следват каквито и да било критерии, без обосновка и без възможност за съдебен преглед на тези решения. Това касае по-конкретно регионалните съдилища и апелативните съдилища. И накрая, що се касае до Конституционния трибунал, три от решенията от 2016 са публикувани, но не като решения, а като ам, информация по отношение на нарушаването на закона. По никакъв начин не са направени стъпки за възстановяването на независимостта на този трибунал. Нито едно от препоръчените действия във връзка с Конституционния трибунал не е, е изпълнено. Полските власти също така обвиняват комисията в, цитирам, фактически грешки и подвеждаща оценка. Край на цитата. Бих искал да подчертая, че тези тревоги се споделят обаче не само от Европейската комисия и от Европейския пар- парламент, а и от множество международни организации, включително Венецианската комисия. А, съвсем наскоро и Греко изяви подобно становище, съвета на европейските съди, а, съвета на ООН за независимостта на съдиите и адвокатите и други международни организации. На 26 юни във вторник се осъществи изслушване на полските власти в рамките на съвета по общи въпроси. Това изслушване продължи почти 3 часа. Въпреки, че всички бяха добре подготвени, Например, държавите членки зададаха много конкретни въпроси към полските власти по всички седем а, така, ключови области. Полските власти разполагаха с цялото време на света, за да отговорят по най-точния начин, но те не се възползваха тази възможност. Българското председателство заяви, че в следващото си заседание съвета ще вземе решение по отношение на това какви да бъдат следващите стъпки, които да се предприемат. Няма причина обаче към момента, поради която комисията да а, обмисли обмяна на своята отмяна на своята настояща позиция. Все още съществуват рискове, рискове за принципите на правовата държава. Бих искал да подчертая, че ние все още считаме, че има потребност от това полските власти да предприемат допълнителни стъпки. Към момента не сме получили никакви индикации, че полските власти възнамеряват да предприемат такива стъпки. Не получихме такова уверение нито във вторник, нито от тогава насам. Комисията, разбира се, остава в готовност да продължи да обсъжда бъдещите стъпки и да работи, за да можем да стигнем до решение чрез диалог. Ние все още искаме да заложим на това да работим чрез диалог, да постигнем напредък чрез диалог. В крайна сметка идеята е да постигнем съчетано въздействие от всички мерки. Един от, а, една от основните причини, поради които комисията задейства член 7.1, беше, че а, се наблюдава кумулативно въздействие от различните компоненти на тази реформа, като тази реформа се счита, че а, се отразява отрицателно върху разделението на властите и независимостта на съдебната система. В момента изпълнителната власт може да се намесва в цялостната работа на съдебната система. Това въжи за различните звена на работа на съдебната система. Що се касае до а, принудителното пенсиониране на значителен брой а, съдии от а, Върховния съд, комисията счита, че а, трябва да се предприемат необходимите мерки, за да може това да се спре. В заключение бих искал да благодаря на Европейския парламент и по-конкретно на членовете на настоящата комисия за непрекъснатите усилия да се поддържа принципите на правовата държава и а, да се подкрепят действията на комисията по отношение на ситуацията в Польша. Още веднъж, за да бъда пределно ясен, искам да подчертая, че комисията по никакъв начин не поставя под въпрос правото на полските власти да извършват реформа в съдебната си система. Правейки това обаче, те трябва да гарантират, че ще се запази независимостта на тази съдебна система. Изключително важно е също така да се гарантира разделението на властите. Също толкова важно е, гарантирайки това, да се спазват всички правила и разпоредби, залегнали в договора за Европейския съюз. Това са правила, под които и Полша се е подписала и съответно те са правно задължителни и за нея. Благодаря. Благодаря, господин председател. Сега бих искала да дам думата на представители на различните политически групи. Почваме с Майкъл Морни. I will speak Polish. Ще се изкажа на полски. Panie wiceprzewodniczący, szanowni państwo, dobrze, że w Radzie odbyło się wysłuchanie. Уважаеми господин заместник председател, уважаеми госпожи и господа, радвам се, че се е състояло това изслушване в вторник, въпреки че все още чакаме да има конкретни резултати. Мисля, че обосновката на полското правителство за прекратяването на тези мандати е наистина невероятно. Твърди се, че ако смъртта може да прекрати мандата, то тогава има и други основателни причини, които могат да го прекратят. Не виждам наистина основателни причини, поради които това да се случва и полското правителство категорично трябва да се завърне към върховенството на закона и спазването му. Интересно ми е какво следва от тук нататък. Закона за Върховния съд предстои да влезе в сила. В Полша има проевропейци, които ам, издигат лозунга Европа не ни изоставяй. Комисията даде възможност а, за сезиране на Съда на Европейския съюз и за замразяване е, влизането в сила на този закон на една конкретна стъпка защото в крайна сметка Върховният съд е последния бастион на независимостта на съдебната система в Польша. Ще последваме ли примера на Молдова? Знаем, че съда без а, никаква причина а, анулира избора на кмета на Чисенал, като в последствие обжалването беше а, отхвърлено. Това би могло да се случи и в полза на следващия етап. Независимостта на съдебната система е наистина а, свещена и тя не трябва да пада жертва на полските политици. Полша би искала да продължи да се развива демократично и да следва а, принципите на мирно управление. Бихме искали Европейската комисия да влезе в функцията си да е пазител на ценностите, заложени в договорите за Европейския съюз. Вие, господин Тимерманс, разполагате с цялата власт да продължите да се борите за Полша. Благодаря не ни изоставайте Твърде много е заложено на карта. Благодаря, казва председателка господин Вайн от за СНД. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на заместник-председателя за това описание, което направи той на настоящата ситуация. Проследяваме внимателно оценките, които комисията извършва. Считам, че трябва да продължим работата в тази посока. Полша за много от нас всъщност е пример за това как може да се сложи край на разделението на властите. В продължение на много години Полша беше а, пример за подражание по отношение на принципите на правовата държава. Надяваме се, че Полша ще се върне към тази ситуация. Тук не говорим за това, че сме против Полша по една или друга причина. Ние имаме тревоги, свързани с спазването на европейските ценности и нещо, което е изключително важно за европейската демокрация, а именно правилата. Мисля, че е хубаво, че в момента съвета на Европейския съюз се занимава с този въпрос и наистина очакваме какви ще бъдат следващите стъпки и какви ще бъдат заключенията. Смятам обаче, че губим време, а вече доста време посветихме на този въпрос. Изглежда, че към момента се ограничаваме в това да описваме ситуацията. Чакането обаче няма да реши въпроса. Господин заместник председател, в края на своето изказване вие заявихте, че планирате да предприемете незабавни действия във връзка с случващото се с Върховния съд. Бих искал да знам обаче какво имате предвид, казвайки това. как точно ще сезирате съдът на Европейския съюз? Ще го направите ли изобщо или не? Въобще какви са тези незабавни стъпки, които възнамерявате да предприемете, тези, които споменахте? Благодаря, Йосеф, господин Йорех, за ЕКАРЕ. Trzeba pamiętać o podziale władz. Не трябва да забравяме няколко неща. Не трябва да забравяме разделението на властите, не трябва да забравяме и договорите за Европейския съюз. Господин заместник председател, вие споменахте а, съвсем правилно договорите. В договорите са посочени какви са правомощията на комисията. Комисията е отправила предложение към съвета. Сега трябва да изчака съвета да вземе такова решение. Наистина не виждам какъв е смисъл от такова заседание. Би следвало да говорим с представител на съвета, а не на комисията. А ако господин Тимерманс иска да представи някакви заключения, то тогава може би трябваше да поканим господин Шименски или друг представител на полското правителство тук с нас, за да може пък те да представят своите основания, защо са взети едни или други решения в Полша. Особено предвид факта, че не всички а, така подхвърлени обвинения имат реални основания. Много е хубаво, че цитираме подкрепа от страна на Венецианската комисия, но също така е напълно възможно да не се съгласим с заключенията, до които тя е стигнала. Тя, разбира се, има право да съществува и да излиза със собствени заключения, но именно тази същата комисия заявява, че а, организации като КРС, националния, а, националния орган, представляващ представителите на съдебната власт, не, не спазва принципите на демокрацията. В крайна сметка, Националният съвет не би могъл да бъде държава в държавата. А, ако селективно избираме на кои е, заключения да обърнем по-голямо внимание и на кои не, и пропускаме да посочим елементите, които са противни на нашата собствена гледна точка, то тогава, разбира се, можем да очакваме, че опонентите ни ще контрират нашите аргументи със собствените си. И последно нещо, господин Тимърманс. Вие неколкократно обещахте да се проведе обща дискусия за основните права, правата на човека и демокрацията в Европа. Само, че единственото, което правим е да продължаваме да говорим за Полша. Ние сме една от най-големите държави в Европейския съюз. Но да видим Франция, например, да видим какво се случва там. Там предстои още една финансова криза, дори не е първата. Това не е първата криза. От, от времето на Франсуа Митаран непрекъснато слушаме за това, че най- висшите органи а, подлежат на въздействие от финансови интереси от чужбина. В момента само посочвам фактите. Вие обещавате неколкократно да продължим да обсъждаме ситуацията в целия Европейски съюз, но се концентрирате само и единствено върху Польша. Това е а, така селективно, а, селек, селективно насочване на усилията. Благодаря. Ще ви помоля само да се придържате към времето. Следващият госпожа Индвелт. Софи, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Изказванията на моите колеги говорят за това в какво състои проблема. Те не приемат заключения от други източници, които не приемат онова, с което те са съгласни. И толкова независими инстанции стигнаха до заключението, че има проблем с съдебната система, но вие не го приемате, защото не съответства на вашите планове. Не става дума само за съдебната система. И друг път съм го казвал на комисаря. Става дума за ограничаването на възможностите за гражданското общество, правата на жените, образователната система, свободата на словото. Целия, става дума за целия контекст, не само за съдебната система. И аз е, мисля, че е ясно как могат да се развият нещата с поглед към Унгария. Господин комисар, заключенията ви за Полша са точни. Те са силно критични към полската система. Въпросът е, ще предприемете ли действия? Ще сезирате ли съда преди 3 юли, за да не се въведе законът? Ще се намесим ли и в други области, които споменах? Ще предприемем ли това е по отношение на Унгария. Всъщност в Унгария нещата не стоят по-добре, отколкото в Польша. Имам предвид унгарското правителство. То не е по-добро от полското правителство. Не говорим за унгарците и за поляците. Това са съвършено различни неща. Два въпроса накрая. Защо се колебае комисията? да се обърне към съда. Имате ли пълната подкрепа на господин Юнкер за сезиране на съда? Надявам се, че тази есен комисията ще представи цялостен механизъм за демокрация, върховенството на закона и основните права по същия начин, по който е предложен от парламента. А да не е партньорски механизъм, лек механизъм, който се предлага. Ние трябва да третираме всички държави членки по един и същи начин. Джудис Аргентини и след това Барбара Спинели. Благодаря. Ще бъда бърза, защото колегите преди мен вече споменаха всичко. Време е Европейския парламент да приложи вас, което разполага, именно временния доклад. Да не чакаме съвета да направим собствено разследване на ситуацията в Польша. В момента това би подпомогнало усилията в разследванията му на полското правителство. Ние сме замразили собствения ни член 7.1. Ние трябва да разработим междинен доклад, а да не чакаме съвета. Е, оценям, разбирам, че съветът е провел дебат и оценявам този дебат. Но пък ако трябва да чакаме следващия съвет по общи въпроси, да предприеме следващи стъпки, което може да се окаже още един разговор с презентация, PowerPoint, за да обясни как, как държавите членки не са доразбрали законодателството на Польша, няма да стигнем далеч. Така че, нека да започнем с този междинен доклад, за да тласнем дебата за Польша по-напред. Оценявам структурната, структурираната дейност на комисията, само че те по ограничен начин подбират своите теми. Защото, както каза госпожа Инвелт, много са проблемите. Гражданското общество, особено жените, еколозите, всичко това е изключително сериозно. Благодаря. Благодаря, Барбара. Благодаря. Е, госпожо председател. Благодаря на заместник председателя Тимерманс за битката, която води. Тя има подкрепата на много международни организации. Е, искам да напомня, че Венецианската комисия, както прочетах е, вчера, потвърждава, че сегашната система на политически контрол върху съдебната система е по-лоша, отколкото съветската система. Това го казва Венецианската комисия. За разлика от бившия председател Барозо не смятам, че член 7 е ядрен вариант – който не бива да се използва. Според мен член 7.1 е вариант, защото би потвърдил системния риск. Тези битки трябва да бъдат спечелени. В противен случай е, целият Европейски съюз е, ще загуби доверието в себе си. Ето защо Подкрепям предложението на Джудит Сарджентини. Това, което искам да ви, за което искам да ви помоля, господин заместник председател, впечатлението, което имам за възможността за член 7.1, имам много съмнение след изборите в Австрия, Словения, и Италия. Тези цели няма да бъдат постигнати и за това се отлагат решенията. Още нещо искам да ви попитам. Със същия въпрос се обърна, същия въпрос зададе и Софи Велт. Не можем ли да се обърнем към съда с искане за временна мярка, така че временно да се замрази закона за Върховния съд, който би трябвало да бъде прият на 3 юли. Докато не излезе съда с решение за процедурата за нарушение, започната от комисията. Аз мисля, с което приключвам тази битка трябва да се спечели. Защото не става дума само за независимостта на съдебната система. Няма да повтарям всичко казано от Софи, но за мен те са изключително важни. Много са важни за мен правата на жените, свободата на медиите и накрая Нека заедно да разгледаме отделно случаята на Унгария и Полша защото е много трудно да се занимаем с една страна. Мисля, че е по-добре, би било по-добре да ги разгледаме а, заедно. Господин заместник председател, благодаря. След като ви слушах, искам да направя един общ коментар. Полското общество, в това число и неговите институции, може да се изгради само от поляците, не от външни институции, не от нас, не от вас. Поляците са тези, които трябва да изградят своето общество. Никой друг не може да го направи. И заедно с това Полша, като държава членка на Европейския съюз, е подписала и ратифицирала договор, който предвижда права и задължения – и днес ние говорим за задължения, проистичащи пряко от договора, подписан и ратифициран от полския парламент. Така че, ако ще ми говорите за всякакви тенденции в полското общество, няма проблем. Това, което ме интересува мен, са задълженията по договора, по-конкретно по член 2 за върховенството на закона. Е, да, вие споменахте и други въпроси, които следва да бъдат обсъдени, но за мен не в това се състои въпроса. За мен въпросът се състои във върховенството на закона и системната заплаха срещу върховенството на закона. Кога ще предприеме комисията нещо? по закона за Върховния съд. Е, мнозина от вас зададаха този въпрос. Комисията разполага с редица инструменти в своя инструментариум, които може да използва цялата процедура по рамката върховенство на закона. Има, имаме и друг инструмент, а именно процедурата за нарушение. Комисията е тази, която ще прецени дали иска да използва това, този инструмент. Ако решим да го използваме, ще уведомим полските власти. Дали ще го направим в този случай, ще преценим ние и ще вземем решението, когато преценим, че моментът е дошъл. В момента не сме решили, че моментът е дошъл и не знаем кога ще решим. Ще го решим своевременно, но знаем, че въпросът е спешен, тъй като е, имаме срок от 3 юли. Кое е проблематично? Вашата комисия ме покани да говоря тук. Аз а, не съм казвал на комисията кого да кани. Вие сте тези, които решавате кого да поканите. Това е въпрос, който с господин Юрек сме обсъждали многократно. Въпросът ми е познат. Сега говорим за конкретна ситуация. И когато споменавате други въпроси, вниманието ми няма да бъде отклонено от това, което обсъждаме. Да, има много проблеми по света, да, има много области, по които трябва да проверим коректността на държавите членки. Ние имаме, ние сме завели процедура за нарушение срещу страни като Германия не може да се каже, че е, нападаме с една конкретна страна, но тук ние говорим много конкрет, по много конкретни въпроси. Беше повдигнат въпроса за Унгария. Тук комисията е завела реш... редица процедури за нарушения поради това, че страната е приела закони не съответстващи на европейското законодателство. Сега отново започнахме да проучваме редица закони и ако решим, че е необходимо, ще заведем процедура за нарушение, но в момента правим оценка. Би било малко несправедливо да се каже, че комисията е колеблива, проявява неохота по отношение на процедурата по член 7 четах и в медиите. И в тази връзка искам да кажа, че председателя Юнкер и аз сме на едно мнение и колегиума на комисията дава пълната си подкрепа за всяка стъпка, която сме предприели. Попитаме госпожа Спинели за впечатлението ми за съвета. Онова, което ми хареса в съвета е, че всички имаха възможността да обсъдят задълбочено тези въпроси. Полските власти говориха час и 10 минути, за да обосноват своята теза с PowerPoint и така нататък. Съветът следеше много внимателно всичко, което се казва и след това бяха зададени много конкретни въпроси. И след това полските власти имаха достатъчно време да отговорят. Сега държавите членки и съветът са тези, които трябва да формулират заключенията си. За първи път използваме тази процедура но тя има много достоинства, защото полските власти могат да кажат най-малкото, че са имали възможността да представят своята позиция и на тази основа държавите членки да направят своите заключения. В проблемът вече не е само между Европейската комисия и Полша, а между Европейската комисия, съвета, парламента и Полша сега в този диалог участват всичките три институции. Почти комично е, че продължава да се говори за индивидуална операция на човек, който мисли само за кариерата си. Аз мисля, че огромното мнозинство от парламента подкрепя комисията. Съветът е ангажиран активно а, и всъщност и много международни институции а, гледат в една посока. Аз мисля, че сега полското правителство е това, което трябва да прояви готовност да реши повдигнатите въпроси. Нека да кажа пределно ясно, че не, не, не смятам, че с Полша трябва да имаме съгласие по всичко, но дори да няма съгласие по всичко, трябва да се отстранят системните заплахи. Това, което ни вълнува, е комбинирания ефект на всички мерки. Барбара Кодрицка има думата сега и след това ще дадем думата на колеги, които не са членове на тази комисия по точка 206 от правилника. Благодаря, господин председател. Госпожо председател. Европейският съд публикува наскоро решение, което в основата си казва, че Европейската заповед за задържане или за ареста може да се отложи, ако ако има подозрение за липса на безпристрастност. Или пък, когато има съмнение за независимостта на съда. Аз мисля, че това решение е изключително важно, защото то показва, че ако полската съдебна система не премахне, не отмени тези пагубни реформи, гражданите на Полша в крайна сметка ще бъдат онези, които ще понесат последиците. Всъщност, въвеждането на върховенство на закона в Полша се препятства само от липсата на воля. А, всъщност има амбиция да се покаже, че е възможно да се внесе закон, той да, да се одобри от двете камери. Всичко това в рамките на един ден. И това е така, защото парламентарното мнозинство реши, че това е важно. Така че не се притеснявайте да заведете процедура за нарушение пред Европейския съд, по-конкретно във връзка с реформата на Върховния съд. Искам да ви попитам обаче какви реформи обмисля комисията, с какви решения може да се подобри върховенството на закона през следващия програмен период. Защото а, между колегите се разпространява проект за резолюция и аз бих искала да знам каква процедура може да се приложи по време на следващия програмен период, господин Карски. Благодаря ви. Аз мисля, че има някакво недоразумение тук. Аз съм заместник не говоря тук по член. Всъщност аз говоря по точка 200 или 6 или както се номерира там, казва ораторът. Аз си слушах вашето изказване и имам а, чувство, че гледам американски научно-фантастичен филм, в който марсианците нападат. Те се спускат, е, удрят всички, всичко, което мърда и а, е, казват, ма не се притеснявайте, ние сме тук а, е, само за да помогнем. Ситуацията е аналогична. Говорите много за равно третиране. Мога ли да ви задам обаче един въпрос? Кога ще се явите пред комисията и а, ще предложите да се задейства процедура по член 7 срещу Германия. Кога ще задейства такава процедура срещу Испания, където Националния съвет на, Националния съдебен съвет се избира по същия начин, както в Полша. Ако направите това, тогава ще се съгласим, че процедурата, процедурата е балансирана, прилага се спрямо всички по един и същи начин, възоснова на един и същи критерии. А, тук ще имате нашата пълна подкрепа. Когато се говори за извънредна ситуация, и за правото на извънредно обжалване, тогава когато решенията не са в съответствие с закона. Нека да кажа нещо за а, нарушаване на правата на човека. Аз се мислех, че това е основата на Европейския съюз, едно от основните права залегнали в хартата, така че Искам да ви помоля да прилагате едни и същи стандарти спрямо всички. Да, да има системност. Може би трябва да има някакъв каталог – така че да се прави сравнение между това, което предприемате и да проявите системност, независимо от това кой ръководи правителството, господин Моравецки или Ангела Меркел. А, толкова настоявате за член 7, ще подете ли оставка, ако член 7 се окаже неясен? Благодаря. Искам да направя няколко бележки. Първата е свързана с това да ако може да не стигаме до такъв тип спор, който чухме току-що. А именно да казваме, че дадена институция в държавата А е, има същите разпоредби, работи по същия начин, по който работи друга институция в държавата Б. Всичко зависи от цялостната среда. А, в Великобритания, например, има мажоритарна система, а, която потенциално трябва да има по-засилен елемент на пропорционалност, бих казала аз, например. Но има правна култура, която всъщност гарантира, че това е демократично и либерално. Въвеждането на една определена система в по един и същи начин в една и в друга държава, би имало различни резултати. Искам да поздравя комисията и комисар Тимерманс за цялата свършена работа. Напълно съм съгласен с вас. Дори и преди да се вземе каквото и да било решение на ниво Европейски съвет, дори Европейска комисия, единствената, единственото, което е важно е да се уверим, че има прозрачност, че има достатъчно добра информираност за ситуацията и така нататък. Тоест, тук имате конституционна роля, бих казал. Искам да поставя и два, според мен, трудни въпроса. Първият е следният. Наистина съм впечатлен от това, че комисията се концентрира в такава голяма степен върху Полша. Смятам, че това е напълно правилно. Не са толкова концентрирани върху Унгария обаче. Аз лично считам, че има и казуси, които Тези два казуса по-конкретно а, са изключително трудни. Но и в Малта и в Словакия бяха убити журналисти. Можем да повдигнем и въпроса за това какво се случва в Румъния в момента. Дали комисията обръща внимание и на това. Не казвам по-конкретно по разпоредбите на член 7, но със сигурност трябва да се изрази притеснение, тревога по отношение на тези ситуации. Смятам, че настоящото отношение така, представляват дискримина... дискриминация и а, този процес трябва да се предприеме и във връзка с тези ситуации. Особено по отношение на това, което се случва в Румъния и по отношение на убийството на двамата журналисти а, в Малка и Слова... Малта и Словакия. Това е абсолютно безпредседентно в Европа. Другото, което искам да кажа е, че върховенството на закона и санкциите, свързани с него, а, би трябвало да са финансови, посредством фондовете. Как обаче можем да го а, направим това нещо? Ако разгледаме предложението за бъдещата многогодишна финансова рамка, Унгария и Полша ще получат минус 23%. Ясно е, че критериите не са достатъчно прозрачни. Кохезионният фонд, например, ще бъде съкратен с около 45%. Изглежда, че вече по определен начин сте наложили санкции на европейските държави, без да го заявявате гласно. Това е направено от страна на комисията. Да, мисля, че много разумно сте разработили процедура за ам, спазване на върховенството на закона в рамките на средствата отпускани от а, фондовете, но се надявам наистина всичко да не върви по слухове, а по доказателства. Благодаря а, госпожа Гошевска и после господин Хок. След Przewodnicząca, ja ubolewam nad tym, że tutaj w tej debacie o Polsce nie ma... Госпожо председател, наистина съжалявам, че в рамките на тази дискусия за Полша няма как да чуем становището на полските власти. Наистина не считам, че това е приемливо. Една от темите в днешната дискусия е решението на комисията за следващата многогодишна финансова рамка. Аз като член на Комисията по бюджетен контрол. Не съм доволна от това, че заместник председателят е тук да говори за нещо, което е извън неговите компетентности. Поляците в крайна сметка ще платят сметката за обвиненията, които комисията хвърля по Полша за отсъствие, потенциално отсъствие на върховенство на закона. Няколко оратори повдигнаха вече този въпрос. Между другото и членове на опозицията в а, Полша се възползват от а, тази заплаха. Един политик заяви, че ако тяхната партия спечели а, изборите, то тези средства няма да бъдат загубени. Гражданската Заявено беше също така, че ако една от гражданските платформи спечели изборите, тези средства ще бъдат върнати на Польша. Аз наистина имам огромното желание да ви задам въпроса дали всъщност вече е сключена такава сделка между Европейската комисия и полската опозиция, а именно средствата от фондовете да бъдат възстановени, ако в кавички правилната партия спечели. За мен това е абсолютно неприемливо. Има много почти шизофренични аргументи, които се използват в а, този спор. Полша е а, държава, в която има върховенство на закона, правителството е избрано по демократичен начин, а, това правителство се радва на огромна подкрепа. Господин комисар, в продължение на месеци а, вашите а, становища се използват по много различни начини. Вие непрекъснато твърдите, че а, в Польша не се зачитат ценностите на Европейския съюз. Не, всъщност това, което правите е да пропонирате вашите а, леви идеи, включително и в Польша, защото просто в Польша не управлява реал правителство. Само, че поляците го виждат това и съответно това няма да спомогне за оценката както на вашата работа, така и на работата на комисията. А, приключваме с, с току-що изредените оратори. Благодаря. Започвам с кратък коментар във връзка с емоционалното изказване на Михал Бони. Така съвсем емоционално беше казано, моля Европа да не изоставя Полша. Е, в тази връзка искам да а, напомня, че господин Бони в рамките на комунистическия режим бе, беше сътрудник на режима това говори много за това, доколко достоверно е това, което той казва. Нека кажа следното. Европа събуди се. И Полша и Европа имат нужда една от друга. Госпожо председател, ако се използват разпоредбите на член 7, наистина ще прибегнем към ядрения вариант. Кои са евродепутатите от Полша, които е, призовават това да се случи със собствената им държава? Кои са те? Господин председател, това, госпожо председател, това ми се струва, е, че е една частна война. Малка война между господин Тимерманс и министър-председателя на Польша. Всъщност, полската нация очаква тя изискваше реформи в съдебната система. Полската нация е убедена, че по този начин ще може да се гарантира раздаването на правосъдие. Има стар римски принцип – et altera pars, а именно винаги изслушайте от срещната страна. Това, което се случва обаче е, че вие разговаряте с представители на полската правителство, но не чувате какво ви казват. Интересува ви само гледната точка на опозицията, говорите само с тях, а те са дискредитирани политици. Полското демокра... правителство е демократично избрано, за него има висока подкрепа, широка подкрепа и искам да го заявя това много категорично пред вас, господин заместник председател. Има поляци, които с удоволствие биха дошли тук в парламента и биха провели дискусия лично с вас. Те биха могли да ви разкажат какво мислят за а, съдебната система. Готови са да дойдат с автобуси, с влакове, без значение по какъв начин, но те искат да разговарят с вас. Благодаря. Ще ви помоля да го направите. Ще ви помоля, казва председателката, да уважавате правилата на работа на тази комисия и да се ограничите в времето, което ви е дадено. Господин Бони, много набързо ще ви помоля да се изкажете, защото има още двама други евродепутати, които биха искали да се изкажат след вас. Благодаря и аз ще се изкажа на полски. Наистина ще помоля колегите а, да не ме прекъсват. Аз бях в Солидарност и Радимо в продължение на целите, а, цялото десетилетие, 80 години на, миналата, на миналия век. Аз бях изнудван заплашвали се ме, че ще ми отнемат детето. Налагало ми се да подписвам декларации от а, а, така, бивайки подложен на страшен натиск. Така че не мога да приема такива обвинения. Да, безспорно ще понеса последствията за това, че съм подписал тези декларации, но няма за какво да бъда опреквам, защото не съм направил нищо, което да заслужава опрек. И да повдигаме този въпрос в рамките на този дебат е истински скандал. Наистина, аз съм служил на Полша. Служил съм на Полша много дълги години. И ако някой иска да хвърля обвинения по мен, говорейки за това, за момент, в който аз съм се страхувал за живота си и за живота на детето си, то тогава ще ви кажа, просто а, вижте какво се случваше преди 30 години и а, тогава помислете какво говорите, защото аз никога не съм отричал, че това се е случило. Напротив, признал съм го публично. Госпожо Бегневска, имате една минута, защото бих искала да дам думата на господин Тимерман за да отговори след госпожа Питера wielu wybranych posłów w Polsce z Platformy Obywatelskiej, którzy dzisiaj Много избрани представители на гражданската платформа, хора, които би следвало да се гордеят, че а, представляват Полша в Европейския парламент, всъщност са сътрудничали на тайните служби на комунистическия режим. Много от тях, въпреки много хора, въпреки че са подлагани на същия натиск, не са поступили по начина по който тези, за които говоря, са поступили. Господин Тиберманс, вие многократно сте идвали в парламента, знаете как се развиваме ние. Ние сме начало на економическия растеж в Европа. През при нас всъщност се забелязва най низко високия процент на безработица. Предстои 100 годишнината от независимостта на Полша. Ще ви помоля още веднъж да не поставяте Полша в такава изключително сложна ситуация. Вие се намесвате в вътрешна дискусия, намесвате се в полската политика. Ще ви помоля да не а, заставате на никоя от двете страни в а, този, тази дискусия поне се опитайте да бъдете обективни. Опитайте се да проявите а, разбиране към нашата ситуация. Какво а, бихте си помислили, ако се подкрепят отвън опозиционни сили във вашата собствена държава? Ако тези сили а, подкрепят една а, опозорена опозиция, бихте ли се държали по същия начин, по който се държите в момента спрямо Полша? Искам само да кажа, че ние наследихме комунистическа система, която така и не беше реформирана. Професор Карски много точно заяви, че решенията, които ние предлагаме, са решенията, които а, работят по най-удачния начин в Испания и Германия. Искам да ви призова да бъдете обективен. Наистина, много ви моля за това. А, гражданската платформа всъщност доказва още веднъж, че са опозорени. Благодаря. Сега господин Тимарманс. Преди това обаче а, колегата. Да, аз всъщност а, наистина мога само да кажа, че в известен смисъл се радвам, че с очите си можете да видите каква, по какъв ужасяващ начин тече дискусията, защото по начина по който тече тя тук, тя тече и в Полша. Наслушахме се на ужасно много лъжи. Направо не мога да повярвам какво количество лъжи бяха изречени. А това са лъжи, които се разпространяват от партия, която си а, така буквално напазарува активисти в Полша. Според мен това е една абсолютно неприемлива ситуация. Е сега поне обаче с очите си видяхте какво представлява тази дискусия. А, колегата току-що каза, че винаги трябва да се изслушва и от срещната страна. Честно казано, мога а, само да ви кажа, че няма как да изгледате целият дебат от 12 часа, който се проведе вчера в парламента в Полша, по измененията само на един конкретен закон. Този закон беше прият от парламента и одобрен от президента в рамките на един единствен ден. Нека ви кажа каква е другата страна в работата на полския парламент. Там се взима думата, отнема се изобщо възможността за изказване на опозицията, без да се дават каквито и да било аргументи за това. Ако не дадете възможност на хората да а, наблюдават начина по който работи съдебната система в Польша, като не ги допускате, например, в а, ам, рамките на заседанията на Конституционния съд, то тогава хората наистина няма да знаят. Наистина имаме нужда от правова държава, от правов ред, за да знаем какво всъщност прави това правителство в Польша. Благодаря. Господин заместник председател, имате думата. Споменахте марсианците и тяхното нашествие. Трябва да ви кажа, че ме замерват с много фалшиви аргументи непрекъснато. Не знам точно как се превежда това на полски, но искам да кажа следното, че нито един от вас всъщност не говори по въпросите, които аз представих. И всъщност това не а, така прави позицията ви особено добре аргументирана. Единственото, което правите е да атакувате колегите си или да или атакувате мен. Това, което правите е да разказвате врели некипели по отношение на някакви теории на конспирацията в тази или другата сфера. Уверявам ви, слушал съм и съм чувал многократно такива врели Кипери. Достатъчно възрастен съм, за да си спомня какво представляваше разделена Европа и какви бяха методите от татък желязната завеса. Не се опитвайте да ми ги представите отново. Ще ви помоля да се придържате към фактите, нещо, което комисията прави от самото начало на този процес. Наистина ли искате Наистина ли искате правителството да може да взима решение за това, доколко независима да е съдебната система? Правителството да е това, което да решава кой ще бъде избран за президент. Да може да ползва пенсионната възраст, за да се отърве от 40% от а, съдилищата, от най-върховния съд извинете, съдите в най-върховния съд в Польша. Едва ли точно така Польша бихте искали да видите? Разбира се, от вас зависи какво бихте искали да видите в собствената си държава. Това, което аз трябва да направя обаче е да изпълня функцията си на пазител на договорите. Ограничаването на независимостта на съдебната система е нарушение на договорите и комисията е задължена да посочи това по един много категоричен начин. Бих искал да добавя, че ние проявихме огромно търпение през последните две години в тази посока. Искам да добавя също така, към тези, които мислят, че аз имам някакви лични мотиви тук. Има огромно а, мнозинство във вашата собствена институция, която подкрепя позицията на Европейската комисия. Има множество международни организации, започвайки с ООН, ОИСР, Съвета на Европа и така нататък. Всички те споделят позицията и становището на Европейската комисия. Ако наистина искате да предприемете нещо полезно за собствената си държава, разгледайте тези а, анализи. Поправете грешните стъпки, които са направени, за да можем ние в крайна сметка да кажем, че вече няма системна заплаха за върховенството на закона в Польша. Това ще бъде най-доброто, което можете да направите за държавата си и за своя народ. Ако се ограничавате само в обвинения към този или онзи, нищо няма да постигнете. Казвам това, с оглед на следното. Най-важният аспект, който съм, на който съм станал свидетел в своя живот и в който съм участвал, е края на разделението на Европа. Това, което мога да ви обещая е, че докато съм жив и докато съм на работа, ще направя всичко така, щото Обединена Европа да, бъде, да не бъде поставена никога под заплаха. За да гарантираме устойчив на, устойчивост на това, което сме постигнали, обаче имаме нужда от върховенство на закона. Казах, казвам на господин Ранкел, да, можете да говорите с мен и по други въпроси. Ако искате да говорим за Малта и за ситуацията там и за това, което прави комисията по, този, по тази тема, с удоволствие ще се върна тук и ще говорим по въпроса. комисията е предприела необходимите стъпки. Колегата ми Вера Юрова беше в Малта миналата седмица, разглеждайки отново този въпрос. Ние няма да се откажем от това разследване. Същото въжи и за убийството на журналиста в Словакия. Поддържаме постоянна връзка и с румънските власти, защото имаме известни тревоги по отношение на развитията там също. По никакъв начин е, комисията не си затваря очите и за тези проблеми. Днес обаче сме се събрали тук да говорим за върховенството на закона в Полша. Това е въпрос, който обсъждаме вече много време. Аз съм абсолютно убеден и възоснова на това, което се случи в полския парламент вчера, защото го гледах, че е възможно да се решат някои от най-наболелите въпроси, като се предприемат някакви, е, някои конкретни стъпки. Но това е в ръцете на полското правителство. Наистина ги умолявам да предприемат точно тези стъпки. Ето това е духът с който комисията работи по този въпрос от самото начало на процеса. Сега, искам да кажа и няколко думи за предложението свързано с върховенството на закона и многогодишната финансова рамка. Това, което искаме да постигнем е да създадем нов механизъм за защита на бюджета на Европейския съюз от финансови рискове. Рискове, които са свързани с широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава. Ние считаме, че тази ценност трябва да бъде защитена. Всички обществени власти трябва да действат в съзвучие с разписаното в закона и при спазване на правата на човека. По този начин ще се а, решат всички въпроси, свързани с а, а, нарушаването на разделението на властите, защита от страна на а, независими съдилища и а, липса на. А, необективно, необективна преценка. Това е в името както на гражданите, така и на бизнесите, защото те трябва да бъдат защитени. Държавите членки ще бъдат задължени да показват, че процедурите за управление на финансовите средства от Европейския съюз са достатъчно строги и гарантират защита от злоупотреби. Настоящата МФР цели да гарантира, че разходването на европейските средства няма да се подкопава от националните фискални политики. За сега обаче все още няма механизъм, който да гарантира, че средствата на Европейския съюз ще бъдат защитени от потенциални проблеми с върховството на закона в държавите членки. Ето това е въпрос, който се опитваме да решим в новото предложение. Очаквам с нетърпение да встъпя в дискусии с Европейския парламент по отношение на това дали вие считате, че това би било полезно за Европейския съюз. Госпожо председател, в заключение искам да заявя само следното. Независимо от това, което се каза днес, със сигурност ние всички подхождаме емоционално към въпроса. Говоря за всички, които сме пряко ангажирани с него. Та или иначе този въпрос е от съществена важност. Не бих могъл обаче да си представя Европейски съюз, в който Полша да не играе водеща роля. За да може обаче Полша да изиграе тази водеща роля, считам, че ние трябва да можем да решим този въпрос веднъж и завинаги. А за да можем да направим това, полското правителство трябва сериозно да разгледа предложенията, които отправихме към него, за да могат да се решат всички нерешени въпроси, свързани с върховенството на закона. Отново искам да подчертая, че тук не става въпрос за това, че ние сме несъгласни с това съдебната система да бъде реформирана. Не. Има много основания, които да а, дадат доказателства за това. Но при извършването на тази реформа независимостта на системата трябва да не бъде засегната и трябва да се зачита разделението на властите. Демокрацията, спазването на правата на човека и върховенството на закона са трите стълба, върху които се гради европейската демокрация и няма как да се използва единия стълб срещу другия, в ущърп на другия. Аз честно казвам, никога не бих искал децата ми да се запознават лично с тези етапи от е, европейската история, за които се говори по-рано в това заседание. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Приключваме с е, тази част от е, заседанието. Няколко минути пауза, след което ще продължим с смяна на председателстващия.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

Okay, let's get started. Well, Mr. Да започнем. Господин Фос е тук. Ще представя темата. Помолиха ме да замествам председателстващата. За първи път председателствам заседание на Либе, така че моля за снисхождение. Така, следваща точка в дневния ред е предлож... Е предложението за регламент за Евроюст – Продължения регламент ще замести съществуващата рамка на Евроюз с нова, в която влизат актуализация на правилата за защита на данните, оперативна ефективност, Евроюз, взаимоотношения с новата Европейска прокуратура и така нататък. Както може би знаете, на последния трилог на 19 юни беше постигнато споразумение. Сега давам думата на господин Фос да ни представи актуална информация след последния трилог и във връзка с постигнатия компромис. Заповядайте, господин Фос, имате думата. Госпожо председател, преди да започна, бих искал да поздравя един от нашите квестори за рождения ден. Той днес има рожден ден. Пожелавам му всичко най-добро. Сега във връзка с Евроюст, всъщност ние имаме много дълъг мандат, не беше необходим дълъг мандат за преговори, защото това е свързано до голяма степен с Европейския, Европейската прокуратура и целта тук е да подобрим генерално Евроюст, да можем да противодействаме в по-голяма степен срещу тероризма и другите форми на престъпност. От друга страна обаче, трябваше да се осигури връзка с Европейската прокуратура и да се подобри тази връзка. През последните три месеца Искам да подчертая положителното действие на Евроюст срещу веригите от трафиканти на хора, също така във връзка с измамите с ДДС и други форми на престъпност, така че това е много важна институция във връзка с трансграничното сътрудничество. От 2013 е, година ние е, работихме по предложението на комисията и, както казах, всичко това чрез Европейската прокуратура и нейното очредяване трябваше да се изчака, трябваше да се определи кой ще работи в нея и след това да се вземе решение как може да протече по най-добър начин сътрудничеството с нея. След това, след някои заседания на Тристранния съвет, винаги е, протичаше дискусията много добре там и накрая на 22 юни беше приключен трилогът. Извинете, казва ораторът, на 22 юни ние получихме мандата, имахме 6 заседания на трилога и на 19 юни приключихме и всяка институция всъщност беше доволна от резултата от преговорите и в тази връзка искам да благодаря на докладчиците в Сянка, които ме придружаваха през тези 3-4 години, дори и с по-продължителни паузи. Наистина, още веднъж мога да им благодаря само за оказаното съдействие и можем да бъдем много доволни и да посочим резултат, който да е удовлетворителен за всички страни. По отношение на оценката на тези резултати, от една страна, ние Обсъждахме ефективността на процесите на Евроюз, структурата на тази агенция и сътрудничеството с другите институции. Ние създаваме изпълнителен а, съвет за освобождаване от отговорност на колегите, най-вече когато става дума за поемане на административни задачи и колегията всъщност трябва да се концентрира само върху оперативната дейност и да се освободи от административни задачи. В тази връзка ние сме установили ясно регламентирани процеси и процедури Европейската комисия, Европейския парламент и националните парламенти ще бъдат включени в голяма степен в е, дейността е, поради контролните функции, така че те ще бъдат информирани винаги за актуалните тенденции. Втората точка – ясно отношение, ясни взаимоотношения с Европейската прокуратура. Ние сме уредили тези неща много ясно, така че да се избегне дублиране и да се избегнат празноти. За нас беше също много важно да се спазят принципите на пропорционалност и субсидиарност и освен това можем да гарантираме, че наказателното преследване ще се извършва и за бъдеще на равнище държави членки, защото това съответства на концепцията на Евроюст. Евроюст подкрепя тук националните компетентни органи, никога не действа самоволно в този смисъл или е, без да консултира мнението на засегнатите държави членки. Тоест имаме добро сътрудничество между национално отговорните лица и е, трансгранична координация. Това са основните черти. Освен това, ние въведохме механизми, които служат за е, състав, съпоставка на данни от Евроюст и е, Европейската прокуратура, така че да се установят правилата за сигурен обмен на данни. И трето, тук нещата са малко по по-сложни, защото са свързани с защитата на личните данни, правилата за това, за европейските институции, т.е. ние сме включили специфични разпоредби за защита на данните, съгласувано с докладчика по директива 45-2001 Корнелия Ернст, която по принцип урежда защитата на данните за европейските институции. Обаче има определени данни, които не са включени в тази обща рамка, поради което трябва да се създадат е, особени разпоредби е, в Европейската прокуратура, в Европол или в Евроюст. И е, този проблем изискваше известно време за неговото решаване и за да можем да преговаряме в тази рамка, трябваше е, това да се включи в е, досието Евроюз. Успяхме да се справим и с тази задача. Националните органи по принцип могат да бъдат сигурни поради намерената формулировка, че техните данни в Евроюст са сигурни и могат да бъдат предоставени без изискване на особено загласие. Това доверие, което вдъхва и трябва да вдъхва Евроюст на държавите членки, от решаващо значение Евроюст и в бъдеще да може да изпълнява ефективно дейността по координацията между държавите членки и да може да получава необходимите данни изпълнявани от националните органи. Аз мисля, че успяхме да се справим и с това. В заключение е, ще предложа една оценка. Всъщност, е, ние като Европейски парламент успяхме да е, наложим точките, на които държим най-много и всъщност по този начин Евроюст може да отговори на актуалните изисквания на глобалната борба с престъпността, националните органи ще бъдат подкрепени от нас срещу тероризма и организираната престъпност. Ще ги подкрепяме, разбира се, по ефективен начин. Европейския съвет скоро прие резултатите от а, трилога и ние бихме помолили и парламентът да направи това. Thank you very much, Axel. Uh, I... Благодаря, Аксел. Не виждам колеги, които искат да се изкажат. Искам да ти благодаря. След 4 години работа успяхме да разработим досие. Поздравление за приключването на доклада. Радвам се, че имаме нов мандат за Евроюст. Стигаме до следващата точка в дневния ред представяне на, от комисията по новата визова информационна система. Първият докладчик. първият оратор ще бъде представител на комисията. След това ще дам думата на господин Коелю и след това евентуално докладчите в сянка, ако искат да взема думата. От името на комисия а, тук е госпожа Деграо. Госпожо Галего, имате думата. На 16 май комисията прие предложение за ревизиране на нормативната база на визовата информационната система, изменение на регламента за ВИС, но и някои други актове. В 2011 година системата ВИС се използва в консулствата на държавите членки и дава възможност е, на властите бързо да, да проверяват информация за граждани на трети страни, кандидатстващи за виза. Има възможност за проверки, така че да се идентифицира самоличността и валидността на визата. ВИЗ обединява консулствата. Вътре има снимки и пръстови отпечатъци за молбата за виза, както и решението взето от консулството за молбата. Предложенията трябва да се разглеждат като част от визовата политика, представена от комисията през март. Е, съобщение за адаптиране към новите предизвикателства и предложения за изменения в е, кодекса. Заедно с това предложението е принос към усилията за рационализация на е, системата чрез интелигентните граници и оперативната съвместимост. Целта е да се осигури бърза комуникация между базите данни, за да могат потребителите е, да си вършат по-добре работата. Всяка година милиони неграждани не са влизат в ЕС с краткосрочни или дългосрочни визи. Трябва да улесним достъпа им. Заедно с това лицата, които са риск за сигурността или риск за незаконна миграция, трябва да бъдат идентифицирани, ако трябва да им се откаже вход. Процедурата за пръстови отпечатъци е въведена безпроблемно и и, имаме, и системата се характеризира с много високо ниво на сигурност и зачита правата на кандидатите. Бързата, бърза оценка на ВИС беше представена през октомври 2016 година. Заключението е, че ВИС функционира добре и съответства на целите, за които е създадена ви са подобри надежността на обработването на визите, като се избягва визовия туризъм и засили се взаимното доверие между държавите членки. Заедно с това бързата оценка посочи, че необходимостта че има необходимост да се досъвършенства системата с оглед на новите предизвикателства. Технологичните новости дават нови възможности, които са от облагодетелстват и консулствата и кандидатстващи за виза. Сега, подобряване на виз за, обработване на визи възоснова на оперативната съвместимост с цял повишаване на ефективността. Укрепват се а, правилата за качество на данните. Сравняват се данните чрез портал за търсене, чрез регламента за оперативна съвместимост. Тази база, дена, тази база данни е свързана и с други данни. Задължителните проверки се предлагат, за да могат да се установят кандидати с многобройни идентичности и унези, които са и представляват риск за сигурността. Друг предложена промяна е намаляване на срока от 12 на 6, намаляване на възрастовата граница от 12 на 6 за пръстовите отпечатъци. Осигурява се надежност на отпечатъците В този контекст проведени са две проучвания от съвместни следователски център. Те потвърждават, че за деца за 6 години пръстовите отпечатъци са надежден инструмент. Също така има и проучване, което стига до заключението, че ползата е по-висока от недостатъците. Освен това, децата ще имат по-добра защита и ще, по този ще се подпомага и борбата срещу трафика. Друга новост е съхраняване на цифрово копие е, на е, документа за връщане, за да се улесни връщането. Тук трябва да се отчете, че това вече се използва за целите на връщането. И също така информацията, съдържаща се в документа, се съхранява в друг формат. Втората цел е да се предостави информация за дългосрочни визи и разрешителни за пребиваване. Тези документи дават възможност на граждани на трети страни да пътуват в, за срок от 90 години. Да, органите на, на държавите членки имат възможността да проверят автентичността на документа но само данни за издадени документи ще се въведят във ВИЗ и процедурата за издаване на визата е в правомощията на държавите членки. Третото предложение е по-добро спазване а, с от страна на ВИС на изискванията за защита на данните. Също така принципът е включена и разпоредбата за а, пръстови отпечатъци на деца. И най-сетне конкретни разпоредби за членове на семействата. Четвъртата цел е свързана с, с правоохранителния аспект. Предложението е да се приведе в съответствие с същите стандарти защита на данните. От 2008 година има решение на съвета, което се отменя и разбира се, правоохранителните органи ще имат достъп при стриктни условия. Предвиждат се облегчени условия, когато това е в интерес на лицето. И най-сетне оценката на въздействието. То се Целта е да се установи пропорционалността. Целта е по-ефективен процес, засилена сигурност на държавите членки и улесняване на прекосяването на границите. Благодаря ви. Службите на комисията са на ваше разположение. Благодаря. Благодаря. Господин Коелю, заповядайте. Ще говоря португалски. Госпожо председател, през последните месеци, госпожо председател, средногодишно има около 50 милиона шенгенски визи, които са издадени. Това е много важно за осигуряване на работни туристически пътувания, за осигуряване на принципа на свободно движение и показва колко важна е информационната система ВИС. Шенген е най-голямото обединение на държави, чието граници не се контролират затова сигурността на една държава членка зависи от сигурността на другите държави членки в Шенген. Можем от Лисабон до Париж да пътуваме без да забележим, че прекосяваме граница. ВИС е важна за премахването на границите – само през 2016 година 3,4 милиона разрешения за престой са издадени и естествено за тази цел е необходимо взаимно доверие между държавите членки, а сигурността в дър... Шенген трябва да остане гарантирана. Това предложение запълва всъщност една много голяма празнота в системата и е много важно да се включат и визите за дългосрочен престой, системата е, е много важен принос за това да се избегне пазаруването или злоупотребата с визи. Разбира се, принципа на свободно движение на хора е много важен е, в економическо отношение, но има и важни аспекти на сигурност. През 2015 година, когато беше представена Европейската програма за сигурност, аз казах, че нашия приоритет трябва да бъде да укрепим трите налични системи СИС, е, Шенген, Евродак и ВИС системата, която е предназначена за визите, сигурността на гражданите и е, правото на свободно движение в Европа зависят от е, това системите да бъдат реформирани и да се използват по по-добър начин. Евродак е важна система и нейното значение нараства предвид въпросите свързани с обежището. Тя трябва да бъде реформирана. ШИС е много важна за новите изисквания за сигурност, които са въведени и по тази причина е необходимо да се реформира и визовата информационна система, виз предвид е, мобилността и въпросите свързани с миграцията. Трябва да се концентрираме не върху това да открием нещо ново, а да работим с системите, които са на лице. Е, както казах, реформата в Евродак почти е приключена. ШИС е, там имах е, честа да бъда докладчик от името на парламента. Там реформата почти е приключила, а с реформата на ВИС всъщност ще приключи целият цикъл от реформи и трябва да посоча, че аз все още съм до някъде критично настроен предвид законодателната прибързаност, която показва комисията. Ние трябва да използваме системите, с които разполагаме, трябва обаче реформата да бъде проведена по разумен начин. Аз е, имам положително отношение към това предложение. Регламентите са подложени на проучване, на проверка. Имаше експертна група, която взе отношение по обмена на информация. Също така имаше и оценка на въздействието. Освен това, е, има и е, едно спешно искане към Европейската агенция за основните права, която също следва да извърши проверка. Ние трябва да работим бързо. И работейки по този доклад, е, тъй като предложението е много техническо, са ни необходими множество срещи с комисията, преди да можем да представим доклада казвам, че ние от страна на парламента имаме нужда от всички необходими инструменти, за да може реформата да протече добре. Аз мисля, че трябва да работим и много бързо, защото това е предложение за изменение на 6 правни инструменти и е, за е, отмяна на два други и за да можем всичко да да можем да се справим с всичко по най-добър е, начин, трябва да има връзка между ВИС и регламента за оперативна съвестимост. Е, сега с съвета нещата може би няма да протекат толкова бързо и толкова лесно, обаче са необходими е, повече неща по връзка с нашите системи, за да гарантираме повече свобода и сигурност. Благодаря, господин Коело. Тъй като в момента имам възможността да задам въпрос към комисията, бих искала да го направя. Доколкото разбирам, планът е в по-голяма степен да се работи с дактилоскопичните отпечатъци и също така да се намали възрастта на лицата, които трябва да предоставят такива отпечатъци за издаване на виза, включително и децата. След навършване на определена възраст обаче особено когато лицето е извършвало тежък физически труд, много трудно се взимат отпечатъци, просто защото те са в голяма степен заличени. А, какво се случва също така, когато в а, някоя държава няма консулство? Идеята е цялото семейство да отиде в консулството, за да му се вземат а, отпечатъци или предвиждате някаква друга процедура за практическото им снемане? Интересно е това, което каза господин Коелю, че а, така има един проблем и със самото заглавие на регламента. Този председател по-настоящем обаче мога да, може да ви увери, че предпочита едно добро изготвено законодателство, а не такова, което е изготвено само единствено за целите на кратките срокове. Комисията, заповядайте. Благодаря. Госпожо председател, що се касае до дактилоскопичните отпечатъци, това е ефективно и пропорционално средство за установяване на самоличността на кандидатите за визи. Със сигурност е, това средство е по-надежно, отколкото изображението на лицето. Отпечатъците се взимат първия път, когато даденото лице кандидатства за виза. Тоест, ако в рамките на 59 месеца, в които ам, отпечатъците се съхраняват в системата. Ако лицето кандидатства повторно за виза, няма да, се, да му се снемат втори път отпечатъци. Съответно, на гранични, по време на гранично, граничния контрол, посредством отпечатъците се установява дали самоличността на лицето е тази, която пише в документите. Практиката, що се касае до предоставянето на тези услуги а, за вземане на отпечатъци, е, е да се работи с външния изпълнителен. В крайна сметка така не трябва да се пътува до други държави, да се търсят консулствата на техните територии. Външните доставчици снемат отпечатъците и тази информация, съвместно с всичката информация, която е необходима за издаването на виза, се изпраща в консулствата, като те са единствените, които имат право да вземат решение дали дадената виза да бъде издадена или не. Външният доставчик на услугата няма никакво касателство към този процес. Това е взаимоотношение между кандидата и консулството. Имаме много подробни разпоредби по отношение на това как се снимат отпечатъците при малолетните и непълнолетни лица. Също са разписани конкретни процедури. Идеята е да се гарантира, че, всички, че, че върховният интерес на детето ще се вземе предвид, като непрекъснато в рамките на оценките на въздействието ще оценяваме ефективността и пропорционалността на инструментите. Благодаря. С това приключваме работата по а, тази точка от дневния ред. След това минаваме към точка разни. Тук аз бих искала да дам отговор на нещо, което беше повдигнато като въпрос в, от а, председателката по-рано, а именно делегираният акт за борбата с изпиране на пари. Мисля, че би било добра идея нашата комисия съвместно с комисията ЕКОН да изпратят писмо до комисията, с което да приканим комисията да ни даде необходимото време а, преди а, лятната почивка. Със сигурност обаче трябва да разгледаме внимателно този въпрос. Следващото заседание ще се състои на 2 юли в Страсбург между 19.30 и 22.30, като там ще обсъждаме казуса Facebook и Cambridge Analytica. Следващото заседание е Страсбург 9 юли в 3 часа и после на 10 юли в 9 часа. Искам да благодаря на преводачите, казва любезно председателката. Пожелавам ви успех във вашата борба. Приятен следобед!